Uh, Уважаеми колеги, дами и господа, аз изчаках малко, защото движението не е много добро тази сутрин, но не бих искала да започваме с прекалено закъснение. Минавам на немски. Сърдечно добре дошли на нашето първо заседание през новата година и се радвам, да ви пожелая една много здрава и много успешна нова 2020 година. Днес имаме още една точка, която искам да обявя веднага. Сега ще премина отново на английски язик, също и от учтивост към нашите колеги от Великобритания. Almost... Почти а, сигурно е че днес за последен път британските ни колеги ще участват в заседание на Комисията по културата. Искам да им благодаря на всички за упоритата работа, за ангажираността. Вие сред вас има и хора, които са били членове на Комисията по културата от много години. И в предходния и сегашния законодателен период. Предполагам, че за вас това са необичайни седмици последните ви дни като законодатели в Европейския парламент. Радвам се, че имахме възможност да работим заедно през последните месеци и години. Вашата пламеност, ангажираността ви с европейския проект, с културата и образованието ще са нещо, което ще ни липсва. Искам от името на Комисията по културата да ви пожелая всичко най-добро в бъдеще може би ще има и други възможности, въпреки че все още не е ясно. Сигурно ще има някакви нови форми на сътрудничество между Европейския съюз и Обединеното кралство, така че сигурно ще се виждаме и в други роли, в други качества. Благодаря ви за съвместната ни работа. бих искала да ви кажа, моля ви останете, но вече решението е взето, така че ви желая всичко най-добро. Ако няма възражения, можем ли да приемем дневния ред, така както е представен? Или имате все пак някакви възражения по дневния ред? Виждам, че не. Ние имаме проект на протокола от 4 декември 2019 година. Ще го намерите в приложенията. Имате ли коментари по този протокол? Виждам не, така че аз е, предлагам както обикновенно да приемем протокола, доколкото в хода на това заседание не бъдат предявени възражения. Сега преминаваме към точката превод. Днес е, има превод на следните езици – френски, немски, италиански, английски, гръцки, испански, чешки, унгарски, латвийски, полски, словашки, словенски, словенски, български, румънски, харватски и аз мисля, че с това се покриват езиците на всички присъстващи членове. Виждам обаче, че някой желая думата. Лоранс Фарон. Лоранс. Госпожо председател, аз искам само да допълня нещо към вашето встъпление, за да представя новия е, член на групата Обнови Европа, госпожа Моника Судо, и тя е заместник в Комисията по култура. Днес тя е и в Комисията по заетост. Така че аз просто бих искал да ви я представя. Това е нов член на комисията. Благодаря. Сърдечно добре дошла в нашата комисия. Очакваме добро сътрудничество с вас през едните години. Джули? Благодаря. Благодаря ви за любезните думи. Не искам да а, отговарям, тъй като това е много емоционален момент за всички нас. Ние сме тук, защото ни е грижа. Хората, които не ги е грижа, не са в тази зала, въпреки че трябва да са тук. Тук днес имаме един млад лидер в областта на културата. Младите хора са бъдещето. Искам да благодаря и да приветствам Матио Уайлта. Той седи тук отзад в залата. Матио, бъдещето е във вашето поколение. И се радваме, че проявявате и интерес към европейската тематика и съм убедена, че вашата енергия ще направи така, че младите хора в Обединеното кралство да продължат да имат контакти и се надявам, че ще има програми за младите хора в сферата на културата. Благодаря ви, че сте поканили млади хора в нашата комисия. Важно е за британските млади лидери, хора, които работят в сферата на културата, да поддържат контакти с нас. Благодаря ви за вашата ангажираност. Искам да припомня, че тази среща, както винаги, се предава по интернет, така че няма смисъл да ви напомням, че трябва да имате адекватно поведение. решения на координаторите от 4 декември. Аз искам да кажа, че тези решения на координаторите от 4 декември, които на 6 декември бяха изпратени на членовете, се разглеждат официално като приети. На 9 декември е, нямаше Всъщност до 9 декември нямаше възражения, затова те са приети. Сега преминаваме към следващата точка от дневния ред – освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 година. Това е доклад, който ще бъде гласуван днес. И след това ще гласуваме по освобождаване от отговорност на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз. Като докладчик по тези становища, аз искам да благодаря за доброто сътрудничество, за структурираната работа на докладчиците в Сянка и на всички членове, които внесоха изменения по тези становища. И сега преминаваме директно към гласуване. Всички имат ли картите си за гласуване при себе си? Дали и техниката функционира добре? Тогава нека да започнем с освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 година. Изменение 1. За. Против въздържали се, отхвърля се. Изменение 2 за, против, въздържали се, приема се. 4 е оттеглено. Преминаваме към изменение 5. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 3. Извинете 6. 3 и 19 отпадат. Изменение 6. Кой е за? против, въздържали се, приема се. Изменение 7 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 8 за, против, въздържали се, приема се. 9 за, против, въздържали се, приема се. 10 беше оттеглено, 11 за, против,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 Преминаваме към гласуване на цялото становище. Всички карти са въведени в устройството. Начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Становището се приема с голямо мнозинство. 24 гласа за, 3 против, 1 въздържал се. Сега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 въздържали се, приема се. 7 за, против, въздържали се. Извинете, в две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега гласуваме цялото становище, отново електронно гласуване, начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 27 гласа за, един въздържал се, няма гласове против, също почти единодушно беше прието и това становище. Благодаря на всички. Преминаваме към следващата точка от дневния ред.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 Здравейте, благодаря госпожо председател, благодаря ви за приветствените думи. Моля всички, които напускат залата, казва председателката, да го направят тихо, за да можем да продължим работата на комисията. Благодаря ви много. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички за добрите пожелания преди Брексит. Нещо, което е действително много ужасно. За мен е удоволствие че мога да участвам по обсъждането на такова досие, преди да приключи работата ни тук. Става дума за стратегическата инновационна програма за Европейския институт за инновации и технологии. Това е нещо, за което не бях чувала преди да поема това досие. Споменавам го, защото аз съм много страстен привърженик на образованието. Също съм работила като журналист дълги години. Така че аз бях а, а, малко обезпокоена, че има такъв институт и аз никога не съм чувала за него. Оказа се, след а, мое допитвание, че много от а, колегите, а, както и много от сътрудниците, не са запознати с този институт. През 2019 комисията представи нов законодателен пакет, който включва преработка. След малко ще има доклад по него, както и инновационната програма, която е в, в, в моя доклад. Има анекс от 29 страници. Този пакет определя дневният ред и бюджета за следващите 7 години. Ние като комисия предоставя 3 милиарда евро на Европейския институт за инновации и технологии ЕИТ за подкрепа на образованието, научните изследвания и бизнеса в цяла Европа. Това прави ЕИТ толкова интересен. Това не е чисто академична институция, това е институция, чиято цел е да насърчава устойчивия растеж в целия Европейски съюз както и развитието на търговията. Ние искаме да насърчаваме иновациите, да се създадат нужните условия за добри технически иновации, ако има образование, което да го подкрепя, ако имаме бизнес лидерите, които знаят по какъв начин да комерциализират новите идеи, новите услуги, така могат да се създадат работни места, оттам се получават данъци, ако бизнес е успешен, също се предоставят услуги, имаме устойчива економика. Има много неща, които са включени в този законодателен пакет, които ще разширят обхвата на ЕИТ и извън основните играчи. Вие ще чуете повече за това от Крищен след малко. Защо не сме чували за Европейския институт за инновации и технологии? Това е добра организация. Аз бях обезпокоена за качеството на научните изследвания, но това, което научих от консултациите и брифингите, е, че ЕИТ е осъществил отлична работа. Те имат и добър вебсайт, но ние трябва да обърнем внимание на маркетинга. Аз ще се върна на този въпрос след малко. Поне евродепутатите трябва да знаят какво прави Европейския институт за иновации и технологии в нашия ресор, в образованието, за науката, за иновациите. Този институт не е обичайен университет, няма голям университетски център. Това е административен център само, но има мрежа от различни институции и дружества, които сътрудничат. По този начин се разпространява в цяла Европа. Обхванати са 8 области като департаменти, но те се наричат Общности за знания и иновации на български съкръщения ОЗИ. Ние можем да ги разглеждаме като департаменти в университет. Комисията, евродепутатите прецениха, че има някои проблеми в за обществото. Обърнаха внимание на здравеопазването и околната среда, продоволствията, също градския транспорт и прочее. Не мога да изброя всички, но може да влезете в техния вебсайт и да се запознаете. Тези общности за знания и иновации включват научни, учебни заведения, частни, дружества, както големи, така и малки. Те създават така наречения триъгълник на знанието. Сега нека да преминем към самия законодателен акт. Инновационната програма е кратък документ, но има анекс от 27 страници, които са чудес, чудесни. Част от този анекс съм го включила в в, е, информ... в е, законодателството. Предлагам 95 изменения, може би е, са много за едно становище, но не са чак толкова много. В анекса аз съм включила от там правни елементи, те са много целенасочени. Част от тази информация трябва да залегне в самия законодателен акт. Тези изменения са свързани с общи и конкретни цели на ЕИТ. Също ОЗИ в 8-те сфери. Стартирането на нови ОЗИ в културните и творчески индустрии. Бюджета също сътрудничеството с други програми. ЕИТ се финансира от Хоризонт. Има също финансиране за иновации, има най-различни пера по Хоризонт 2020. В законодателния акт в анекса има доста неща свързани е, с е, обучението в предприемачество. Това е нещо важно и необходимо. Имаше преди няколко години одит, който посочи, че не е достатъчно застъпен в ЕИД. И както се случва при подобни неща, е, беше отчетено, че нещата са се наклонили много към бизнеса и че трябва да се обърне повече внимание на а, науката и техническото обучение, защото иначе няма да може да се развива бизнеса. Дори когато говорим а, а, за услугите, и тук искам да спомена ОЗИ в областта на околната среда. Ако нямате амбиции, обаче няма да завладеете света. И това е меко казано. Вече Присъствах на брифинг на научно-изследователския център, които казват, че ние сме много изостанали, например, по складирането на енергия. Китай е начало. Ние не искаме да имаме нищо подобно в други сфери, затова трябва да сме амбициозни. И това съм го предвидила в измененията. Тъй като малцин от нас са чували за ЕЙТА, аз обръщам внимание на бюджета за маркетинг, също регионалните иновационни схеми, които ще позволят да бъдат обхванати всички държави от Европейския съюз, включително и по-скоро присъединилите се. Включила съм някои изменения, които гарантират баланс между половете и отчитане на фактора пол във всички негови аспекти. Има призив за повече прозрачност в дейността на ЕИТ и на ОЗИ, защото има усещането, че онези, които са ползвали инвестиции, държат нещата за себе си. Ние трябва ясно да посочим, че малките и средни предприятия също са добре дошли. Има някои идеи, които се предлагат след дискусиите ми с директора на ЕИД, които ще насърчат участието на МСП и ще дадат възможност на малките предприятия да участват. Имаме предложение за нова общност за знания и иновации за творческите индустрии. Знаят, че те създават много работни места, предлагат отлични идеи в цяла Европа. Затова ние, като културни индустрии, можем да допринесем ползи за Европейския съюз. Дами и господа, вие разполагате с моето становище. Надявам се, че може да приемете моите изменения. Крайният срок за изменение 27. Е така че очаквам въпросите, които бихте имали. Благодаря ви, че ме изслушахте. На това място трябва да ви коригирам 17, а не 27. Ah, Извинете, аз направих грешката, <laughs> казва председателката. И какво пус... Е, Кристиан Елер, дан... Кристиан Елер, докладчик в сянка. Всъщност, първо давам думата на Кристиан Елер. Благодаря ви за положените усилия. Аз отдавна съм а, докладчик по а, програмите Хоризон. Искам да се обърна с апел към а, комисията и да кажа, че причината, поради която а, този инструмент не е добре известен сред обществеността, е, че има някои противоречия в а, самата комисия, тъй като проблемът е, че има различни генерални а, дирекции. Това е по-скоро а, организационен проблем или не знам ли политически, но на практика една от дирекциите не беше особено доволна от създаването на ЕИТ и никога не е популяризирала този институт. Миналия мандат можехме да заделим 4 милиарда. Така имаме институти, които са част от ЕИТ, които са навсякъде, но те нямат идея а, как да интегрират всичко това в по сироки програми, за да имат а, а, лостове, да бъдат е, интегрирани в по-широката политика. И ако се питате как да се популяризира този институт, ние мисля, че трябва да започнем от европейските институции. Ние ще включим е, ЕИТ в много по-голяма степен в европейската политика. Ще покажем какви са успешните е, проекти например и в инструментите по външната политика. В Израел за пръв път има общност за знания и иновации в областта на храните. Този инструмент трябва да се използва за работа и в съседните на Европа държави. Основният проблем, по който трябва да работим, е ЕИТ да бъде интегриран в по-голяма степен във всички схеми за финансиране от Европейския съюз. Така този инструмент ще бъде по-добре познат, ще има повече лостове, с които ще разполага. Радвам се, че докладчикът предлага неща, в които са правилно насочени. Има връзка между докладчика в ИТРЕ и докладчика по установище, което е нещо, което приветстваме. Трябва да се обърне повече внимание и на образованието, включително в предприемачески умения. За пръв път комисията която е посредник между парламента и съвета, допринася сега да се говори с един глас. И не бива да се допуска да се урязват непрекъснато подобни програми, когато става дума за съкръщения в бюджета. Може би за първ път имаме шанса комисията да играе ролята си на честен посредник и да не се допуска битка между институциите, което подкопава позициите на ЕИТ, както и позициите ни при преговорите по бюджета с съвета. Благодаря на Кристиан Елер. Доминик Луис Тевеса не присъства тук и за това Дачман Барбер е следващия докладчик. Сянка, дава ми думата. Uh, uh, благодаря, госпожа председател. Първо бих искал да благодаря на докладчицата госпожа Бантинг за значимата извършена от нея работа е, в опит да приключим по този въпрос, е, да вземем само огромния брой изменения и допълнения, близо 100. Той е достатъчно красноречив. Аз е, съм е, особено удовлетворена от това, че е, докладчицата отдава по-голямо значение на, на плана за стимулиране на, на новаторството, на, на, на, в творческите отрасли. Определено трябва да подкрепяме новаторството в тях и също така да направим необходимото, защото новаторите да са снабдени с повече предприемачески умения, за да капитализират постиженията си. Що се отнася до регионалната схема за новаторство, аз бих искала допустимостта да бъде по-целева, по-тясно -по -по насочена. Както знаете, тук се включват е, държави членки не само от Източна Европа, и по-малките, а и по-големи, като Испания и Италия. От което следва, че е, близо 40% от е, научните работници с происход от тези отговарящи на условията страни. Имайки предвид, че схемата е с крайно оскъдно скъдно финансиране, аз бих искала допустимостта да се основава на, на програмата Хоризонт. Е, необходимо е, е да се е, преодолее териториалното неравновесие. И що се отнася до новаторските центрове, не виждам защо да няма повече от 10 за всяка от новаторските програми. А, а в самите програми нали, <clears throat> Центъра за новаторство и технологии следва да се стреми към тяхното самозадоволяване, финансово самоиздръжка. <clears throat> Следователно трябва да се разработват стратегии за за самофинансиране и в тази връзка аз ще внеса редица изменения и допълнения, но съм сигурна, че с колегите докладчици в Сянка ще намерим необходимия компромис. Благодаря. От е, другите политически групи няма нито един от докладчиците в сянка тук в залата. По тази причина давам думата на останалите членове. Желая ли някой да вземе думата? Виждам, че не. Тогава се обръщам към представителя на комисията. Има ли такъв? Да, моля. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за положителния отзив. Комисията приветства е, коментарите на докладчицата и на, и на другите депутати. Ние приветстваме акцента върху образованието и обучението и разбира се, както се каза, насъчеността е най-вече към предприемаческите знания и умения, но не само. Е, трябва да направим така, е, че е, предприемачеството да, да, да заеме полагащото му се място, тъй като то е най- надежното средство, с което разполагаме. Освен това, следва да имаме предвид автономията на отделните новаторски програми, така че те да привличат повече малки и средни предприятия техните действия следва да бъдат насочвани така, че разбира се, да, винаги да се осигурява финансова устойчивост, способност за самоиздръжка. Ние подкрепяме определено новата новаторска програма, насочена към културата и творческите отрасли. Единственият въпрос, който бихме искали да повдигнем във връзка с измененията и допълненията, че се е, натъкваме там на, на срок 28 година. А, а знаете, рамковата програма и многогодишното финансиране, което се планира по-настоящем, е до 27 че трябва да се приведат тези неща в съответствие. И, и е толкова по-добре в по-нататък, че всички цели са съгласувани с спогодбата, постигната по хоризонт до 2027 година. И общо взето комисията е много удовлетворена от отзивите, които дава парламент. Тъй като няма други желаящи да вземат думата, преминаваме към следващата точка от дневния ред. Тук докладчик е Кристиан Елер. Става дума за становище по темата Европейски институт за иновации и технологии, преработен текст и искам да дам думата на Кристиан Елер. Благодаря, госпожо председател. Аз приветствам предложението на комисията най-общото и въпреки това то не е достатъчно детайлно и не е особено ясно от юридическа гледна точка. Вероятно, преработката като нормативна техника вероятно не е най-подходящо в случая. И моите изменения са насочени именно към яснотата, към правната сигурност, главно както следва обезпечаване финансирането на института с бюджет 4% от общия бюджет на Хоризонт Европа, както е прият той от парламента. На второ място създаването на новаторска програма за, за културните и творческите индустрии като главен приоритет на института до 27 година със съответното финансиране без разбира се, е, да се е, застрашава финансовата устойчивост на вече на провежданите новаторски програми. Макар и не можем просто насляпо на да подкрепим всичко, което вече е в ход, е, понеже финансовата устойчивост по определение не може да бъде осигурявана само от бюджета или от комисията. Е, всяка отделна новаторска програма би следвало да се стреми и да, да поддържа своята финансова устойчивост. Но, разбира се, по принцип не би следвало да поставяме под въпрос вече осъществяваните програми. А, като докладчик бих искал да подчертая особено, че всички усилия и средства следва да бъдат насочени към създаването, към, към лансирането на тази програма за новаторство в е, творческите и културните е, индустрии, преди да мислим за нови програми от 25-та година нататък. Другият въпрос е за преплитането за синергийния ефект между различните новаторски програми. Е, това се констатира като един от недостатъците и работата на новаторския институт е, би следвало да, да се включи в други програми, които са в ход. Очакваме в тази връзка от комисията един по-интегриран, по-комплексен подход. Нещо много важно за мен също е при работата върху становището е, бе съгласуването с програмата Хоризонт Европа, е, е, укрепване на заданието на, на института в тази връзка – първо, чрез повече отвореност към потенциални партньори, за интересовани страни е, и по-добре формулирани регионални е, стратегии, в това число връзки с стратегии за е, разумна специализация. Ние сме особено обезпокоени от това, че при преговорите за структурните фондове Нищо не се казва за новаторските програми. Ние разгледахме оперативните програми на всички държави членки по структурните фондове. Никъде не се опоменава Института за новаторство, което е задачаващо. Е, така че трябва да направим необходимото, защото и от страна на съвета, и от страна на, на, на всички преговарящи е, да, да, да се осъзнае, че е, Европейския институт за новаторство е, е, е основен елемент от работата по всяка една от оперативните програми. On both sides, no idea how to do that. Um, на второ място, стимулирането на новаторския капацитет на висшето образование за включването на по-голям брой студенти е, в е, променящите се стойностни вериги На второ място съответствие с приоритетите по Хоризонт Европа. Първата нова новаторска програма ще започне през 22 година в областта на културата и творческите индустрии. И аз е, бих искал отново да благодаря на, на Европейската комисия. Е, е, този път сме на една вълна, така да се каже. Нашите предложения и предложенията на парламента се възприемат положително от комисията – имайки предвид, че в началото на разговорите не, не, не се натъкнахме на, на такъв положителен отзив, толкова по-добре сега, но все пък да не забравяме тежките дебати, които се водиха в началото. Сега постигнатото е много добро. Нали, от една страна предприемачество в творческите отрасли – но от друга страна трябва да се търси връзка с техническия прогрес, с технологиите. И този новаторски триъгълник, така да се каже, е идеалният стимул за по-нататъчното развитие на творческите индустрии. Е, така че да, да, това е много положително решение и все пак да не забравяме, че то в значителна степен се дължи на Европейския парламент на натиска е, упражнен от него. И имайки предвид, че определени служби на комисията и дирекции бяха крайно скептично настроени. Так, така, мисля, трябва да направим нужното, защото а, а, преработката а, на регламента за института да се вписва в Хоризонт Европа и съответното звено на Хоризонт Европа е, и е, да си даваме сметка, че предстои нелек разговор относно финансирането, особено през второто полугодие. И трябва да, да следим особено Европейския технологичен институт да не се превърне в изкупителна жертва. Благодаря на Кристиан Елер.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 Но, но е, имайте предвид, че ни предстои дебат, защото ще има противници, е, които ще смятат, че се навлиза в територията на науката и техниката. А е, това, това е, не е така. Следващия докладчик Сянка. Благодаря на докладчика за подхода му конструктивен. най важния за мен аспект е, случая е това, че създаването на новаторската общност за културата е съществено значение за стимулирането на новите таланти. Да радвам се, че мога да. че, че, че докладчикът извеща на преден план сред е, един от трите основни пункта, именно това – Финансова стабилност на второ място, съгласна съм е, и би трябвало по, да изискваме по-категорично технологичния институт да подпомага отделните новаторски програми за това. Е, е, и освен това трябва да има възможност за колективни намеси, ако резултатите не са адекватни. Съгласна съм, че технологични институти и отделните общности за дователство и знания следва да бъдат интегрирани в по-голяма степен в планирането на структурните фондове на съюз. Що се отнася до образователните дейности, институтът не само следва да подкрепя висшите учебни заведения за приближаването и към новите новаторски стойностни вериги, а и като е, източник на експертни е, знания. Докладчикът е, по-нататък очерта главните приоритети и аз съм оптимистично настроена, че за напред ще постигнем съгласие с него. Благодаря. Преди да дам думата на комисията, искам да кажа и аз няколко думи в допълнение. А всъщност, още някой? Няколко общи съображения, които струва ми се имат отношение както към работа на Джудит по предходната точка доклад, както и по този първия си мандат от 14 до 19 година досаждах на кого ли не в нашата комисия, като говорих за Steam вместо за STEM. И наистина се гордея, че новата стратегия за културата в Съюза употребява именно това понятие и ви умолявам да продължите да, да говорите за STEAM. Там има една буква А, която не можем да си позволим да пропуснем. Um, to the STEM community and that divisions between the artistic um, community and the scientific community are completely artificial. Scientific... Тоест, това разделение е, вековно между учени и, и творци на на изкуството е напълно, напълно изкуствено. Учените е, трябва да гледат към, към облаците, към небето, музиканти и танцори си служат с математически методи. Е, е, винаги е било изкуствено това разделение. Така че изкуствата трябва да присъстват. И по-нататък говорихме за отношенията с художествените училища. Аз съм общувала с тях. Те имат много интересни становища по Steam. По-нататък Неста е един особен фактор в областта на новаторството и научните постижения. Друга една организация 1001 изобретения 1001 Inventions, е, създадена за осветляване на историческите връзки, е, които е, винаги е имал светът на исляма в науката, архитектурата, медицината, здравеопазването. Climate, which is uh, certainly in my country, has become very Islamophobic, and I know across. Имайки предвид, особено напоследък ширещата се в Европа исламофобия, е, мисля, трябва да се признае богатото наследство на, на Европа, в което се вписва и ислямската култура. Е, и аз с гордост е, представих ръководителя на тази организация, на комисията по време на предходния мандат, за да се започне на противодействие на, на, на това отричане на ислямския принос в европейската култура. Това бяха моите допълнителни съображения. Благодаря. Благодаря, Джули Уорд. Сега искам да продължа моето изказване. Искам да благодаря на Кристиан Елер и за това, че той е, също включи тук е, в по-голяма степен творческите е, индустрии, във връзка с иновациите и технологиите. Аз мисля, че и в миналото имаше много импулси, най-вече от творческия сектор. Става дума за импулси по отношение на технологиите. Сега ще видим какво е развитието на техниката в медийния сектор, нови камери и така нататък. Всичко това са неща, които се тласкат напред от творческия сектор, но също така и изкуствения интелект. В творческия сектор изкуственият интелект е на много високо ниво. Много хора не осъзнават днес това, обаче когато погледнете по-подробно тази сфера, просто е плашещо колко голяма част от този сектор е заед от изкуствения интелект със съответните последици. И точно тук трябва да поставим акцента така че да можем да свържем творчеството с нови форми, нови области на проложение и за това според мен е важно да не гледаме само изолирано на творческите индустрии, а да се опитаме да направим връзки с други сфери, така че да има обмен. И аз мисля, че само когато развиваме нови технологии в сферата на фундаменталните изследвания и ги претворим в новаторски проекти и когато тук се добави творческия фактор и това, което каза Джули Уорд в рамките на STEM и STEAM, това, което тя изтъкна, е, винаги е, това като че ли се допуска в комисиите, така че не трябва да е, редуцираме технологиите до математичните, до точните науки, а винаги да ги обвързваме с творческия аспект, с изкуството, с дейността на артистичните творци, така че аз мисля, че тук наистина трябва да разработваме нови идеи, за да направим необходимата връзка. Виждате, че и в университетите се предлагат и двата аспекта. Има много силно творческо начало и при това положение имаме съвсем различни резултати, ако вземем предвид, е, че не би трябвало да се концентрираме само върху техническата страна на нещата. Сега давам думата още веднъж на комисията за да вземе отношение, моля. Благодаря. От свое име комисията определено, е, безусловно, приветства е, този положителен отзив е, за новата общност в рамките на Технологичния институт е, за творческите индустрии. Е, главното направление на Steam ще се запази по този начин. И ние ще гарантираме достатъчна съгласуваност с другите общности, другите новаторски програми. Приветстваме също така положителният отзвук на идеята за нарастване на новаторския капацитет на ВУЗ. И, и тази инициатива определено е насочена на там. Освен това, отварянето на, на тези новаторски общности. Комисията отдавна настоява за това и чрез преработката на регламента е, ще се надяваме това да, да се осъществи в по-голяма степен. Съгласуването с Хоризонт Европа, без съмнение, Единственият проблем тук е такъв. Регламентът за технологичния институт все така трябва да бъде от принципен характер, а всички детайли е, е, е, трябва да бъдат е, разработени е, на, на подзаконово равнище, за да може регламентът да, да устои на, на промените. 4% бюджет. Комисията взема за сведение тази идея. Комисията е предложила бюджет, но и това, което предлагате, е, е, си заслужава вниманието. 25% нарастване на практика в сравнение с Хоризонт 2020, но е, ние се отнасяме с разбиране към това искане на парламента. И общо взето приветстваме работата, извършена от парламента. Благодаря. Сега преминаваме към следващата точка от дневния ред. А всъщност крайния слог на внасяне на изменения е 27 януари 12 часа и По това становище ще гласуваме на 17 февруари и вероятно на 20 27 април. Всъщност по това досие можем да гласуваме на 17 март. Сега си погледнах отново документите и е, ще видим кога ще поставим тази тема в дневния ред. Във всички случаи крайният срок за внасяне на изменения 27 е януари. Точка 8 от дневния ред – Европейски семестър за координация на економическите политики. Тук става дума за заетостта, за социалните аспекти в доклада за растежа 2020 година. Уважаеми колеги, вероятно вие си спомняте какво решиха координаторите, нашата комисия да представи становище по този доклад по собствена инициатива на Комисията по заетост във връзка с Европейския семестър. Докладът трябва да очертае най-важните приоритети на парламента преди срещата на върха през пролета на 2020 година. Като база за този доклад служи съобщението на комисията за доклада за растежа 2020 година с своите приложения, така че като цяло става дума за заетост и економическа политика. Очертава се една пълна картина на социалното и политическото развитие, оценяват се и реформите, усилията за реформи на отделните държави членки. Е, също така има отделна глава за подобряване на способностите и компетенциите в сферата на достъпа до образование, увеличаване на нивото на образованието също, предвид е, на Прегнатия график на Комисията по заетост, нашето становище може да бъде изготвено само на английски язик. Доклад ще бъде гласуван в Комисията по заетост на 20 февруари, така че нашето становище трябва да бъде прието най-късно до 19 февруари на следващото заседание на Комисията, за да може да бъде включено в гласуването на Комисията по заетост. Всяка държава членка всъщност получи препоръки специфични за условията в нея. Става дума дума за учене през целия живот, изследователска дейност, иноваторство, също и други теми. Докладът, който е пред вас, е на английски язик, всъщност става дума за проект, раз... тъй като можем да а, представим това становище на английски. Затова преминавам на английски. Отразени са следните въпроси. Призваваме Европейския съюз и държавите членки да ревизират политиката в областта на уменията, като се отчитат нуждите на цифровата економика и изкуствения интелект. Социалните и економически пропуски трябва да бъдат запълнени чрез висококачествено образование. Ние сме готови да подкрепим плановете за създаване на европейско пространство за образование. Искаме един много по-широк подход. Не всичко да се уеднаквява, а да се прави съпоставимо. Накрая да имаме съпоставими резултати от е, образователните структури. Един от елементите как да се борим срещу неравенството е да се подкрепи е, образованието и грижите за децата в ранна възраст особено за деца, които имат малки възможности предвид социалната им среда. За това е важно образование на тези деца от ранна възраст, за да им се даде шанс за по-нататъчно обучение. За да се подобри заетостта сред младите хора, подчертаваме нуждата от създаване на предприемачески умения, да се дадат възможности на младите хора да създават собствен бизнес. Тоест не говорим само за класическо образование, а за използване на различни умения, за създаване на творчески умения, за да знаят какво могат да правят след като имат проблеми, например, с намирането на работа. Държавите членки трябва да насърчават сътрудничество между образованието, институциите в образованието и бизнеса, за да се обърне внимание на недостига на някои умения. Образователните а, структури трябва да отговарят на а, нуждите от умения в бизнеса. Да се отговори на нуждите на пазара на труда. Трябва да обърнем внимание към по-добро ефикасност на образователните системи с акцент върху необлагодетелствени групи като мигрантите и прочие и училищата трябва да се превърнат в стълбове за развитие на европейската демокрация. Освен това, трябва да обърне внимание на отпадането от училище, тъй като това е проблем в много страни. В някои страни има повече от 10% отпадащи ученици, нещо, което не може да бъде приемливо и трябва да се работи за преодоляването на този проблем. Това беше предвидено в програмата от Лисабон, т.е. от години се работи по въпроса, но остава да се свърши още много работа в тази насока. Мисля, че трябва да отразим тези елементи в доклада. Очакваме и вашите коментари. Знаете, че когато изготвяме становища, сме ограничени, що се отнася до а, това колко думи можем да използваме. Така че аз съм готова да изслушам вашите предложения, да направя някои промени в проекто доклада. Петра Камереверт за групата на социалистите и демократите. Аз искам да извиня нашия докладчик в сянка, защото тя трябва да представи доклад в друга комисия. Тя ми даде а, това, което е подготвила. Искам а, да благодаря на докладчика за отличното проекто становище. Повечето от предизвикателствата пред Европа, свързани с обучението, са отразени. Освен това, се радва, че се обхващат всички социални групи в образованието. Нашите системи на обучение, пазара на труда в цифровата ера и изправени пред други предизвикателства, трябва да бъдат добре подготвени. Лара Волтърс би искала да предложи някои изменения по какъв начин държавите членки биха могли да бъдат насърчени да вложат нужните средства в образование и обучение. Днес ние ще чуем след обед представяне на резултатите от проучването ПИЗА, което включва и всички държави членки. Е, почти всички е, е, вървят надолу. Има някои добри примери, като Португалия, но има предизвикателства. Ние като парламент трябва да окажем повече натиск върху държавите членки. Освен това, трябва да си задем въпроса как да гарантираме обучението, особено професионалното обучение, така че то да намери своето достойно място в Зеления пакт. Хората, техното е знание, техните умения са тези, на които трябва да обърне внимание. за да може тези иновации да станат реалност. Затова се нуждаем от млади хора, които да са добре обучени, които да могат да се преквалифицират. Благодаря. Благодаря на Петра Камереверт, следващият оратор, Даче Мерба. Благодаря, госпожо председател. Приветствам този по-къс формат. Обучението и образованието са изключително важни за подготовката на хората за ерата на автоматизацията и цифровизацията. Свързани са и доста други проблеми на пазара на труда, недостатъчните умения в някои области, недостатъчното ниво на образование поради социално-економически причини, липсата на сътрудничество между висшите учебни заведения и бизнеса. Напълно съм съгласна, че се нуждаем от много по-мотивирани преподаватели – не бива да забравяме и за баланса между половете. Те има повече мъже учители, тъй като те са доста слабо представени в много от държавите членки. Относно образованието и заетостта, и трябва да признаем тук, че има разлики между държавите членки. Въпреки това обаче образованието както и статистиката в областта на заетостта, все още създават безпокойства, когато сравняваме по-периферните региони и градовете. Също безработицата е доста висока. Освен това, трябва да се обърне по-ясно внимание да се направи разграничение между различните нива на липса на заетост. Има проучвания, показват, че хората предпочитат да имат договори с пълна заетост, а не временни договори. Що се отнася до автоматизацията, трябва да подчертаем, че има и доста групи, които са в неблагоприятно положение, които се нуждаят от обучение. Освен това, трябва да се обърне внимание на различните възрастови групи. Трябва отново да подчертаем равенството между половете, когато обсъждаме предстоящата загуба на работни места – повече внимание се обръща на работните места в промишлеността, които се заемат от мъже, а тези, които се заемат от жени, се обсъждат в по-малка степен. Що се отнася до уменията, трябва да подчертаем, че се изискват не само цифрови умения, но и други умения. Критично мислене, медийна грамотност, така наречените меки умения, способност да се работи при променяща се среда, също <clears throat> емоционална интелигентност е необходима. Очаквам да продължим конструктивно по изготвянето на окончателното проекто становище. Благодаря Моника Семидо, нов член от Обнови Европа. Тя ще поеме и функцията на докладчик в сянка от името на Обнови Европа. Благодаря, госпожо председател, че ми давате думата. Ще говоря на немски язик. Моника Сенидо, аз съм нов член в групата Обнови Европа и от Времето преди коледа съм член на Комисията по култура, радвам се на бъдещото сътрудничество и едва вчера бях посочена за докладчик в сянка по това становище и освен това, аз се запознах с него в краткото време, с което разполагам. Нямаше как да внесе изменения, но това ще го направя в бъдеще. Много се зарадвах на факта, че вие сте докладчик и вие като докладчик сте споменала Европейското пространство на образование. Аз го подкрепям изцяло и подкрепям също факта, че ще можем да се сближим аз ще подчертая това в моите изменения. Ще подчертая, че взаимното признаване на квалификации и дипломи е нещо, което е много важно за мен по отношение на мобилността в Европейския съюз и нейното стимулиране. Това е един от акцентите, които ще поставя в бъдеще. Още веднъж се радвам на бъдещото сътрудничество. Благодаря. От групата на зелените няма представител, така че сега Давам думата на останалите членове. Желая ли някой да вземе думата? Да. Благодаря ви много. Много интересно не беше това, което чух. Имам едно притеснение, свързани с тясното сътрудничество между образованието и бизнеса, за което споменахте. Защото има тенденция а, бизнеса да се обръща към образователните институции, сякаш те са техни подчинени и трябва да изпълняват техните изисквания. Това се отнася особено в сферата на изкуственото, особено като си има предвид, че ние сме обсъждали въпроса за културните индустрии и ми се струва, че изкуството е особено уязвими да бъдат обвинени от някои, че са безполезни. Има хора, които искат да отстояват правата на изкуството, наблюдавайки случващото се в Обединеното кралство. Понякога на, на тях не се гледа като на надежни работодатели. Дали идеята идеята за това училищата да се превърнат в центрове за развитие на демокрацията. Няма ли тук риск те да се превърнат в центрове на пропаганда и чия версия на демокрация ще бъде преподавана? Политическото образование трябва да бъде много деликатно разглеждано защото не трябва да се допуска едностранчево представяне на политиката. Това са само някои въпроси, които имам. Аз мисля, че в този доклад не се представя пропаганда или пък повлияване на училищата. Училищата трябва да бъдат отворени по начин, така че те да не останат в кулата от слонова кост, т.е. да действат далеч от всяка реалност, така че според мен, основни знания за демокрацията трябва да бъдат преподавани в училище. Това трябва да бъде част от общото образование. Разбира се, има различни е, варианти на представянето на демокрацията, обаче основните принципи на демокрацията, поне в Европейския съюз, трябва да бъдат приети единодушно. Имам предвид е, върховенството на закона, ценностите, които бяха прияти в Европейския съюз и това съответно трябва да бъде преподавано по подходящ начин в училище, без да има политически оттенък. Аз мисля, че ясно показах, че за мен е важно в училищата да се вземат предвид потребностите на пазара на труда, така че да се възпитават съответните умения, но не само. Трябва да се предлага общо образование, общи познания, познания и да се постигне една наистина добра комбинация, добра смес. Аз е, не смятам, че е лошо училищата в ранен етап да установяват контакти с предприятията. Имаме положителен опит в е, Германия с тази практика, особено за млади хора, които имат трудности да получат някакво професионално образование. Трябва да се създават възможности за практика, за контакти с отделните фирми, така че учили, учениците, които може би нямат най-добрите оценки, да могат да получат в ранна фаза шансове да, полу... да завършат някакво професионално образование. Всичко това трябва да бъде съвсем ясно подчинено на принципа, че Предприятията не трябва директно да влияят върху училищата, да включват реклама или други подобни практики. Това естествено не трябва да се допуска, като задължението за контрол трябва да се изпълнява от е, училищните инспекции. Аз мисля, че е важно тук е, да можем да постигнем едно общо съгласие, така че ученици, които имат по-слаби шансове да намерят мястото си в пазара на труда, да могат да получат тези шансове. Джули Уорд. Няколко важни неща. Клара, не а, може би не съм винаги съгласна с вас, но съм за това да бъде а, съкратен а, а, на учебната програма, което ограничава възможностите на бъдещите поколения да бъдат независими, да поставят въпроси, да проявяват любопитство, да решават проблеми, да си сътрудничат. Аз съм бил управител на училище, така че имам опит от работата в училището. Имам поглед върху това как в по-широк план работят училищата в съответните общности. Важно е всички училища да имат широк приобщаващ подход, да бъдат обърнати навън. Бизнеса включва също и социални предприятия, а не само предприятия, които са печеливши или пък големи корпорации – аз съм обезпокоена, когато големи организации като петролни компании или пък военните идват и нямаш някаква альтернатива за противодействие. Трябва да разглеждаме в по-широк план какво се има предвид под бизнес. Като човек, който е работил с хора в необлагодетелствено положение, които са много изпаднали от всички социални мрежи и които нямат особена надежда за бъдещето, мога да твърдя, че европейският проект, по който, европейските проекти, по които съм работила, нямаха нищо общо с пропагандата. Те бяха тясно свързани с това да се даде на младите хора чувството на достоинство, познания, умения, които не са притежавали преди, чувство, че те са ценни. Хора, които имат проблеми с ученето, които страдат от аутизъм. Тук имахме програми в Обединеното кралство, в Нортъмбъл, където съм работила с хора с увреждания, по програми Разъм Плюс и единственото чувство за достоинство, което са изпитвали, са резултат от финансирани от Европейския съюз програми, а не такива финансирани от британското правителство, особено за децата аутисти. Тук беше реализиран проект по програмата Еразъм Плюс. Те бяха тук в Брюксел, срещнаха се с свои връзници, също страдащи от аутизъм. Това беше положителен опит. И тук не става дума за европейска пропаганда, за европейския проект е, и за това какво може да допринесе за развитието на бъдеще поколение нашата демокрация. И е жалко, е, че сега това се отнема от е, най- изключените от обществото лица в моята страна. Госпожо Фокс, искам да ви напомня, че тук няма да водим британско-британска дискусия. Имаме разглеждането на конкретно досие. Нека да говорим по конкретният доклад. Не, аз няма да отговарям на казаното току-що. Искам само да пояснение по въпроса за демокрацията. Разбирам за това да се преподава демокрация, колко важно е младите хора да разбират какво е това демокрация. Аз имах предвид, когато се говори за демокрация, може да се изложат различни аргументи. Знаем много добре от опита ни тук, че няма един единствен вид демокрация. Някои гледат на Брекзит като демократичен акт, други не. но тук се, говори за обучение по демокрация в училищата и това може да се възприеме по различен начин в различните държави членки. Аз също съм била дълги години учителка, работила съм с хора, които са с различни видове проблеми. И а, това, което исках да кажа е, че преподаването на а, демокрация а, създава някои а, въпроси и а, проблеми. Откакто съм тук в парламента, към мен са се отнасяли винаги с уважение и искам да ви благодаря за това, което казахте. Аз съм европейка, искам да имаме отношения с Европа след напускането на Европейския съюз. Аз съм против Европейския съюз, но съм европейка, проевропейка. Действително, за мен беше удоволствие да бъда част от тази парламентарна комисия. Благодаря, госпожо Фокс. Господин Мохамед има думата. Благодаря, госпожо председател. Искам да ви благодаря за любезните думи в началото на вашето, на днешното ни заседание. Аз все още работя с млади хора и ще продължа да го правя, когато се върна по-късно тази седмица а, с, в Великобритания. Не зная какво е положението в отделните страни, но зная, че има някои млади хора, които изпадат от официалното обучение. Те са много уязвими, така че каквито и програми имаме, ви моля да имате предвид, че има възможности за неформално обучение относно ценностите в Европа, гражданството и прочие. И това бих искал да се има предвид и в бъдеще, когато вече няма да сме тук. Да, въпросът за неформалното обучение е важен. Много от уменията не могат да бъдат придобити само в формална учебна среда, но и в неформалният обучение. Когато говорим за европейското образователно пространство, е необходимо да се обърне внимание на съпоставимостта на резултатите, например на оценките в училище. Целта е да не се уеднакви всичко в училище, а да има съпоставимост, да има начин да се измерва това отговаря на резултатите в еди коя се страна, тъй като по този начин ще могат да се приемат резултатите, оценките в цяла Европа. Но сега обучението, познанията е различно в държавите членки, което прави трудно да има взаимно признаване на дипломите или пък учебните постижения, оценките в цяла Европа. Ние сме обсъждали това, когато борихме за специалните обучение. Минавам на немски. Взаимното признаване на професионални дипломи всъщност беше повод за един много сложен дебат между отделните държави, които дори е, предполагаха залеза на е, Запада и аз мисля, че това е една огромна задача, ако наистина искаме европейско пространство на интеграция и е, не само е, университетите да бъдат включени там, но и училищата. Там също трябва да има съпоставимост и наистина, повтарям, тази задача ще бъде много трудна, обаче докладът тук се занимава основно с основните изисквания за развитие на умения при професионалното обучение в във връзка с заетостта и към това се ограничавам, но също така има и други задачи, които включват съпоставимост. Тези задачи ще трябва да изпълняваме през следващите години и със сигурност ще трябва да ги поставим като акценти в работата на нашата комисия. Благодаря. Ако няма други желаящи да вземат думата, а господин Мохамед не, тогава ви благодаря. Благодаря на всички колеги, а всъщност, е, представителя на комисията, желаете ли да кажете нещо? Моля. Благодаря. Госпожо председател, от името на комисията бих искал да благодаря на вашата комисия за това, че поставяте въпроса на дневен ред. И особено благодаря на уважаемите депутати, в това число госпожа Верхаен, за изработеното становище. И ние общо взето мислим по един и същи начин. Е, е, когато комисията разработи своята годишна стратегия за устойчив растеж към 2020 година, тя определено вървеше в тази посока е, и бих искал да подчертая едно най-вече, а именно, че в документа се говори за необходимостта от повече капиталовложение в качеството, в образованието и обучението в интерес на економическия растеж. И в частта производителност трябва да се подчертае, че повишена производителност и новаторство не може да бъде постигнато без мащабни капиталовложения в е, уменията, в образованието и обучението, цифровите умения, повишаването, мащабното повишаване на професионалната квалификация. В същото време обаче е, в раздела макроекономическа стабилност се подчертава необходимостта от качествено финансиране за дългосрочен растеж в образованието, заетостта и инвестициите. И още нещо. Документа се подчертава ролята на образованието и обучението за социалната справедливост. В частта годишна стратегия за устойчив растеж се говори за най-раната детска възраст, за грижите се наред с образованието, за приобщаващия характер на образователна система, за борба с отпадането от училище, е, за е, стимулирането на възходяща конвергенция и така нататък. Е, да, наистина говорим за инвестиции, за, за влагане на средства и за структурна реформа. Комисията, разбира се, разполага с мощни инструменти за стимулиране и на едното, и на другото в държавите членки. Аз се възползвам от възможността отново сърдечно да благодаря на Европейския е, парламент за исканото от него значително нарастване на бюджета на Еразъм за следващия програмен период. И както знаете, председателката на комисията фон дер Лайен се е, присъединява, подкрепя тези искания на парламента пред е, съвета. По-нататък вие, разбира се, ще имате много възможности за обсъждане на следващите стъпки с нашия комисар в хода на предстоящия структурен диалог. Комисията не идва с празни ръце. Тя готви известие, посветено на европейското образователно пространство, в които ще бъдат осветени всички тези моменти. Благодаря. Благодаря с това закривам заседанието при открити врата. Uh, впрочем, да ви напомня, че крайния срок за изменение и допълнение е 27 януари 12 часа на обяд и само на английски язик. Много ви моля, принудени сме да работим само на този язик по, по документа, предвид кратките срокове. Благодаря на всички ви. Сега публичното заседание се закрива. Всички от вас, моля, които нямат право да присъстват на заседанието при закрити врата, да напуснат